Получих молба от НП да се внесе допълнение към протокола с тех, списъка представен от тях. Ако няма възражения, ще бъдат включени. И така,